вас. И има ли бележки или възражения? Няма. Протоколът се смята за одобрен. За мен е огромно удоволствие да приветствам сърдечно четиричленната делегация на Комисията по външни отношения на парламента на Сейшелите, както и длъжностните лица от парламента под ръководството на господин е, Уейвен Уилям. Те са на посещение в Европейския парламент тази седмица. Те участват в четиридневно посещение с учебна цел. Това посещение е организирано от службата за насърчаване на парламентарна демокрация. Скъпи приятели, Надяваме се, че вашето посещение ще бъде плодотворно и знаем, че вие много внимателно следихте развитието, свързано с доклада на господин Кадек по споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Сейшелите. То ще бъде гласувано утре.